Либе, колеги, либе колеги, вие... Председателката, уважаеми колеги, нека започнем работа. Моля, заемете местата си и запазете тишина. Откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Днес предстои да ни бъде представен докладът на Европейската сметна палата за финансовата 2013 година. Сред нас е председателят на Сметната палата господин Витор Калдейра. Добре е дошъл. Нека преди да му дам думата да направя няколко съобщения. Получили сте дневния ред на днешното заседание по електронната поща. Той се съдържа и в бюлетина на Комисията по бюджетен контрол. Днешното ни заседание ще продължи до 18.30 часа вечерта. Господин Калдейра ми обърна внимание на това, че явно има проблеми с влизането тук в сградата сутрин. Ще трябва да уведомим генералния секретар за това. Днешното ни заседание се излъчва на живо по интернет. Точка трета. Одобрение на протокола от заседанието от 7, 13 и 16 октомври. На 24 октомври сте получили тези протоколи. До края на днешното заседание, т.е. до края на деня, можете да внесете възражения срещу тях. Ако няма възражения, протоколите се считат за приети. Преминаваме към точка четвърта. Тъй като ме избрахте за докладчик по тази точка, а именно годишния доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2013 година, по-нататък ще взема отношение по темата. Госпожа Георгиева ме помоли да я извиня, тъй като има друг ангажимент към 9.30 ще се присъедини към нас. Тогава ще й дадем думата и ще проведем разисквания с нея. Още веднъж приветствам с добре дошъл председателя на Сметната палата, господин Калдейра. Добре дошли и на членовете на Сметната палата, които са седнали тук на последните редове. Радваме се, че и вие сте тук, тъй като днес предстои важно разискване за годишния доклад на Сметната палата. Господин Калдейра, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да ви представя годишния доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2013 година. Сметната палата осъзнава, че публикува своя доклад във важен момент, момент на промени за Европа. Бяха избрани нови членове на Европейския парламент, в това число и нови членове на вашата комисия. От началото на тази седмица и Европейската комисия е в нов състав. Що се отнася до финансовото управление в Европейския съюз, новите програми за разходване на средствата и финансовите правила бяха разработени за периода 2014-2020 година. Сега предстои да бъдат надлежно прилагани. Въпреки, че вече се справихме с най-тежките проблеми, произтекли от финансовата и економическата криза, ще трябва да продължим да се възползваме колкото се може по-добре от ограничените си финансови ресурси. Палатата подготвя общ преглед на основните рискове, свързани с финансовото управление в Европейския съюз, въз основа на опита си в областта на аудитирането, трупан в продължение на много години. Таз годишният годишен доклад за бюджета на Европейския съюз съдържа и редица полуки от финансовото управление през 2013 година. Тези полки ще ни бъдат от полза, когато се изправим пред предизвикателствата през периода 2014-2020 година. Уважаеми членове на Европейския парламент, в началото на този нов разходен период, съгласно нашия доклад, финансовото управление в Европейския съюз като цяло все още не е достатъчно добро. Европейският съюз разходва средствата от бюджета си, но все още има много какво да се направи, за да се подобри начина на разходване на тези средства. Отговарящите за финансовото управление в Европейския съюз трябва да се възползват не само от всички налични ресурси. Те трябва да гарантират спазване на правилата на ниво Европейски съюз и да постигат добри резултати в името на гражданите. Отговарящите за финансовото управление трябва да разходват средствата, да следват правилата и да постигат очакваните от тях резултати. Трудно е да се постигне такъв баланс. Тази година в годишния си доклад предупреждаваме за рисковете, които проистичат от недостатъчното отчитане на всички тези три аспекта едновременно. Какви резултати постигнаха отговарящите за финансовото управление, както на европейско, така и на национално равнище през 2013 година и какви полуки би следвало да си извлечем. Що се отнася до разходването на финансовите ресурси на Европейския съюз, в доклада си отбелязваме, че плащанията по бюджета на Съюза през 2013 година достигнаха почти 99% от максималния размер предвиден за тази година. Европейският съюз е разходвал 148 милиарда евро. Това е повече от сумата, която 18 от 28-те правителства на държавите членки разходват всяка година и съответства на 290 евро на за всеки европейски гражданин. Разходването на бюджета за 2013 година включваше извършването на плащания към милиони физически лица и организации, в това число сълскостопански производители, представители на малкия бизнес и публични органи, както в Европа, така и по света. В доклада си за 2013 година отбелязваме, че тези транзакции са били надлежно регистрирани и отчетени в съзвучие с стандартите за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. С други думи, подписахме аудиторско становище без резерви, що се отнася до надежността на отчетите за 2013 година, подготвени от Европейската комисия. Но нека ви призова към предпазливост във връзка с два въпроса, свързани с управлението на паричните потоци в Европейския съюз. Като обърна поглед към бъдещето. Първо, въпреки високия размер на плащанията, отчетите показват, че неразплатените задължения и други пасиви продължиха да нарастват през 2013 година. Към края на годината те възлизаха на 322 милиарда евро. Вероятно е тази сума да се повиши, тъй като по бюджета за 2014 година са предвидени повече бюджетни кредити за поети задължения. Тези все още неразплатени задължения са повод за особена загриженост, тъй като за първи път таваните заплащания за следващите няколко години ще останат сравнително стабилни в реално изражение. Във връзка с това е важно да отчетем, че вероятно ще има недостиг на финансиране по някои програми на Европейския съюз. Ето защо Сметната палата препоръчва комисията да изготви дългосрочна прогноза за паричните потоци. Второ, европейски средства в значителен размер вече са били поставени в инструменти за финансов инженеринг. Комисията възнамерява да се възползва от тях в много по-голяма степен в бъдеще. Средствата от бюджета на Европейския съюз, поставени в тези инструменти, в последствие се използват за инвестиции по проекти по линията на кредити, гаранции или капитал. Съгласно неотдавнашно публикувани данни на комисията от септември 2013 година, само 37% от общо 8,4 милиарда евро поставени в инструменти за финансов инженеринг между 2007 и 2012 година, всъщност са били разплатени на крайните бенефициенти. Въпреки, че средствата бяха увеличени, цифрата възлиза само на 37%. Това е размерът на реално разплатените средства. Тези инструменти са сложни, много е трудно да бъдат отчетени, което затруднява и публичния надзор. Затова Сметната палата препоръчва комисията да направи така, че бюджетът на Европейския съюз да отразява реалните парични потоци, които да бъдат и надлежно отчетени. Уважаеми депутати, разходват се средствата по бюджета на Европейския съюз, но резултатите от одита ни показват, че на голяма част от това разходване не е в съответствие с правилата. Съгласно учредителните договори, извършваме годишен одит, с цел издаване на декларация за надежността и верността на отчетите. В тази декларация отчитаме и редовността на транзакциите, които са в основата на тези отчети. През всички изминали години на програмния период Сметната палата извърши наблюдения, в резултат от които можем да заключим следното. Разходите за 2013 година са редовни. Редовни са и поетите финансови ангажименти, но плащанията са съществено засегнати от грешки. Този извод почива на проверка на представителна извадка от транзакции, както за разходи, така и за приходи. През 2013 година Общият процент на грешки за плащанията е 4,7%. За сравнение, стоиността за 2012 година е 4,8%. Както знаете, прогнозният процент на грешки бе над така наречения прак на същественост в размер от 2% за всички години, през които сме извършвали одит на отчетите на Европейския съюз. През 2013 година почти всички разходни области бяха засегнати от съществен процент на грешки. Единствено до изключение бяха 10,6 милиарда евро, които Европейският съюз разходва за администрацията си. Резултатите от одита ни показват, че от грешки са засегнати не само всички области на оперативни разходи, но и всички други области, в които се разходват средства на Европейския съюз. Прогнозният процент на грешки е висок в онези области, където Отговорността за управлението на фондовете е споделена между комисията и държавите членки. През 2013 година прогнозният процент на грешки за 80% от фондовете на Европейския съюз под споделено управление бе 5,2%. За всички останали области, които се управляват почти изцяло пряко от комисията, стоеността е 3,7%. През 2012 най-податливи на грешки бяха регионалната политика и, и развитието на селските райони. Освен това, резултатите от одита ни показват, че процедурите за вътрешен контрол и тяхното прилагане могат да доведат до съществено подобрение. Комисията и националните органи предприеха редица коригиращи действия във връзка с грешки, установени по транзакции, аудитирани от Сметната палата. Ако не бяха предприяти тези действия, според Сметната палата процентът на грешки щеше да бъде много по-висок, а именно 6,3, а не 4,7%. Това показва колко са ефективни механизмите за коригиращи действия колко е ефективен механизмът за откриване и предотвратяване на грешки. Както и през предходните години, националните органи имаха достатъчно информация, така че да могат да коригират грешките, установени от Сметната палата, още преди да изискат възстановяване на средствата от комисията. В областта на развитието на селските райони, ако са били приложени такива механизми, според палатата, процентът на грешки е можел да бъде намален от 6,7 на 2 2%. Според Сметната палата, държавите членки трябва да предприемат действия, за да намалят процента на грешки при разходването на средства на Европейския съюз. Трябва да подобрят и качеството на информацията, която предоставят за функционирането на системите си за контрол. Сметната палата е независим аудитор. Тя не може да попълва празнотите в системите по управление и докладване. Наш дълг е обаче да установим дали предоставените данни ни дават вярна картина за реалността. Комисията е вероятно да подценява размера на сумите, които са изложени на риск. Ако комисията и държавите членки искат значително да намалят процента на грешки, ще трябва да генерират по-добра информация за грешките при разходването и за коригиращите действия, които предприемат. В доклада си даваме информация за видовете грешки, за които трябва да следят националните органи. Например, едно дружество може да изиска финансиране за малко и средно предприятие, а всъщност да е собственост на голямо дружество. Управляващите проекта за летище могат да добавят нещо към съществуващ договор за обществена поръчка, без да дадат на други дружества шанс да внесат оферта. Възможно е също така да бъдат внесени искания за възстановяване на недопустими разходи, заплащания по недопустими проекти или дейности. Възможно е също така и сериозно нарушение на правилата за обществените поръчки. Възможно е да се декларират некоректно разходи в областта на селското стопанство. Преди всичко трябва да се концентрираме върху предотвратяването на грешките и едва на второ място върху тяхното откриване и поправяне. Трябва да си припомним също така, че трябва да се спазват условията за допустимост, трябва да се следват и правилата за обществените поръчки. Така ще можем ефективно и ефикасно да постигнем целите, заложени на политическо ниво. Уважаеми депутати, през периода 2007-2013 година управляващите фондовете на Европейския съюз се концентрираха най-вече върху разходването на средствата. На второ място заложиха на спазването на правилата и едва на трето място се съсредоточиха върху постигането на резултати. Това отразява една основна характеристика на режима на управление на бюджета на Европейския съюз. Длъжностните лица на ниво държави членки и Европейски съюз са изложени на голям натиск, на натиск за разходване на средствата. В противен случай могат да изгубят финансирането, но не им се предоставят достатъчно стимули за постигането на резултати. В резултат от това системите за управление на ниво Европейски съюз и на национално равнище са изготвени така, че да се поставя акцента най-вече върху разходването и върху спазването на правилата, а не толкова върху резултатите. Това трябва да се промени, ако искаме да постигнем съществени подобрения. В глава 10 от годишния си доклад даваме много примери в това отношение, като се основаваме на 19-те специални доклада, прияти от палатата през 2013 година. Във връзка с това, Сметната палата приветства инициативите на комисията за налагането на култура на постигане на резултати. Тази култура трябва да се основава на реална ангажираност, както на ниво Европейски съюз, така и на национално равнище, за постигането на възможно най-добри резултати с ограничените финансови ресурси на ниво Европейски съюз. Много е важно да се предоставят и подходящите стимули за насърчаването на постигане на резултати. В доклада си признаваме, че роля в това отношение може да изиграе резервът за резултати. Ако искаме да дадем ефективни финансови стимули на държавите членки, ще трябва още от самото начало да се споразумеем за подходящите цели. Ще трябва също така да се предоставя и надежна информация за напредъка при постигането на тези цели. Изтъкваме също така, че предоставянето на по-добра информация за постигнатите резултати е предпоставка за постигането на по-добра отчетност. През изминалите години имаше значителни подобрения в областта на докладването на резултатите. Например, под формата на изготвянето на годишен доклад за оценка от страна на комисията. Има обаче още какво да се направи според сметната палата, тъй като системата към момента е доста разпокъсана и не включва важни елементи, като например принадената стойност на ниво Европейски съюз и напредъкът при постигането на целите по стратегията Европа 2020. Въпросът не се свежда до... Извинете, поправя се ораторът. Пропуснах една страница. За да постигнем онова, което очертах, сме изготвили три конкретни препоръки към комисията. Първо, по-съгласувана рамка за отчитане на резултатите при следващия преглед на финансовия регламент. Второ, обобщаване на напредъка при постигането на целите по стратегията Европа 2020 в годишния доклад за оценка. Трето, до развиване на режима на работа на ниво комисия, така че да се поеме отговорност за приноса на разходването на европейски средства към постигането на цели на ниво политики. Управлението на европейския бюджет – може и трябва да се подобри. Въпросът не се свежда до избор между разходването на средствата, спазването на правилата и постигането на резултати. Всички тези цели трябва да бъдат постигнати едновременно. Освен това, бюджетът трябва да стане по-управляем, като се поставят ясни цели и се опрости режимът за разходване на средствата. Това са основните пулки, които се извлякохме от програмния период 2007-2013 година. Те се съдържат и в прегледа на разходването на средства в областта на селското стопанство и кохезионната политика, който публикувахме днес. Както вече заявих, Сметната палата е твърдо решена да използва работата си в областта на одита, така че да подпомогне европейските институции, парламента и държавите членки при постигането на възможно най-добри резултати от разходването на европейските средства. Това е нещо, което гражданите с право очакват от нас. Благодаря, господин председател. В качеството си на докладчик разполагам с известна преднина. А именно още вчера успях да се запозная с доклада. Сърдечно приветствам председателя и членовете на Сметната палата. Приветствам ви и поздравявам ви от името на колегите тук и на колегите в целия Европейски парламент, тъй като наистина сте извършили много важна работа разполагаме не само с доклада на Сметната палата, разполагаме и с още един документ, който съдържа препоръки по страни. Това е преглед на разходването на европейските средства в областта на селското стопанство и кохезионната политика за периода 2007 и до 2013 година. Това е преглед на изпълнението на бюджета в тези две области за въпросния период. Благодаря ви за този документ тъй като той ни дава възможност да направим преглед на някои съществени резултати. Много ви благодаря. Документът е наистина много важен. Аз лично ще работя с него в рамките на освобождаването от отговорност. Благодаря за това, че откликнахте на искането на парламента за изготвянето на този документ. Добре дошъл на господин Атуи, председател на Комисията по бюджети. Радваме се, че сте и член заместник тук в нашата комисия. Преди да се присъедини към нас госпожа Георгиева и да й дам думата, нека кажа няколко думи за годишния доклад. Процентът на грешки 4,7%. Възоснова на тази цифра не можем да кажем дали тенденцията от изминалите години, а именно увеличаването на процента на грешки, наистина е била прекъсната. Тези 4,7% възлизат на почти 7 милиарда евро. Тази сума никак не е малка. При изчисляването на този процент са били взети предвид финансовите корекции. През тази година Сметната палата за първи път даде числено изражение на финансовите корекции. Те възлизат на 1,6%, което отговаря на около 2,3 милиарда евро. Ако добавим финансовите корекции към тези 4,7%, то нередностите възлизат на близо 9,4 милиарда евро. Тази сума от 9,4 милиарда евро е много важна, тъй като ни дава ясна представа за резултатите от изпълнението. Ще трябва да вземем предвид и тази сума, а не само стойността 4,7%. Нека сега се спра върху документа, който тази година бе изготвен за първи път. Според него, държавите, в които има най-големи проблеми, Гърция, Румъния и Италия, продължават с много бавен темп да освояват средствата. И във връзка с това трябва да се запитаме какви са конкретните проблеми на ниво администрация в държавите членки. През 2013 година малко променихме поредността в класацията на държавите с най-големи проблеми. Тази класация вече се оглавява не от Чехия, а от Словакия, следвана от Обединеното кралство, Испания и Белгия. Това е за кохезионната политика. Селското стопанство. Румъния, България, Португалия и Гърция оглавяват класацията там. Me gustaría saber de qué documento está hablando, porque no lo tenemos. Este документ no... За какъв документ говорите, госпожо председател? Аз не съм го виждала. Искам да разбера къде мога да набавя този текст, който вие гледате, защото координаторите и членовете на комисията не са получили доклада. Не е лошо да ни бъде раздаден, за да може да ви следим, когато излагате тези факти. <laughs> Веднага ще изясним този въпрос. Става дума за другия, по-краткия документ. Виждам, че колегата Барт Стас разполага с него. Екземпляри от този документ можете да намерите на входа на залата. Всички вие можете да си вземете по един екземпляр. Liebe Frau Kollegin Sender, Sie haben jetzt hier den Laden durcheinander gebracht. Danke. Колега Сендер, благодаря ви за объркването, което внесохте. Току-що ми казаха, че документите са ви били оставени в почтите. Ако редовно си проверявате почтата, то ще можете да намерите и тези документи. Приветствам с добре дошла комисар Георгиева. Добре ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich Уважаеми колеги, нека продължа. Още веднъж, нека кажа, че документите са достъпни за всички ви. Всеки от вас може да си вземе по един екземпляр. Колкото по-бързо се успокои обстановката тук, толкова по-бързо можем и да продължим. Искам да работя заедно с вас по решаването на някои неотложни проблеми. Данке. Die drängenden Fragen sind. Кои са те? Докладът на Сметната палата ясно показва, че административните органи на държавите членки трябва да усъвършенстват работата си. Това е 20-тият поред доклад. Тази година наистина отбелязваме един тъжен юбилей. Информацията, която предоставят държавите членки на Европейския съюз за разходването на средствата по места, не е надежна. Това е констатацията на Европейската сметна палата – в областта на селското стопанство акредитираните разплащателни агенции са представили определен процент на грешки в 43 случая, а Сметната палата установи, че тези случаи са 67. 6,7%. Това е процентът на грешки в областта на селското стопанство. Трябва да си изясним тогава, защо Генерална дирекция селско стопанство заявява, че този процент е 5,2%. Генерална дирекция регионално развитие твърди, че процентът на грешки е 2,8%, а според Сметната палата процентът на грешки в областта на регионалната политика е 6,8%. Благодаря на Сметната палата за това, че ни обърна внимание на факта, че трябва да обърнем специално внимание на държавите членки. По проектите по Европейския социален фонд се установява, че, например, административни служители получават с около 500% по-високи заплати в сравнение с други служители в държавите членки. Нещо, което наистина не можем да допуснем. Голям проблем в областта на регионалното развитие са държавните помощи. Господин председател Калдейра, имам следния въпрос към вас. Недопустимите държавни помощи има ли някаква систематичност за този проблем? качеството на информацията, това продължава да е проблем за Сметната палата, проблем и тук за парламента вече от 10 години насам трябва да се запитаме каква е ползата от семинарите, обученията и други прояви, които се заплащат от джоба на дънакоплатеца. Тази година за 20 път се установява, че са едни и същи органи правят грешки. Вече години наред едни и същи органи оглавяват класацията, що се отнася до процента на грешки. Ще трябва да обърнем внимание на този въпрос, както и на конфликта на интереси в държавите членки. Конфликтите на интереси възпрепятстват административните органи в борбата срещу грешките. Когато има конфликт на интереси, се намесват избрани политици на местно, регионално и национално равнище. И понякога административните органи предпочитат да си мълчат, вместо да открият грешките и да ги коригират. С това не можем да постигнем цели като устойчивост и растеж. Не можем да постигнем тези цели по линията на финансовите корекции. Те не променят нищо, що се отнася до разходите. Това показва опитът ни през годините. Затова трябва да обърнем внимание и на финансовите корекции като инструмент. Финансовите корекции не изправят вече допуснати грешки. Дори напротив, вземат се средства от джоба на дънакоплатеца, които след това се вливат в бюджета на Европейския съюз. Същинската хилесова пета е работата на административните органи. Мисля, че нашата комисия трябва да вземе отношение по този въпрос. В доклада на Сметната палата се излагат важни проблеми, като например финансовите инструменти. Имам предвид облигациите за проекти банки, които не са постигали добри резултати, получават средства, но вместо да ги използват надлежно в полза на крайните бенефициенти, просто си фалшифицират отчетите. Само 7% от тези средства всъщност достигат до крайните бенефициенти. Във връзка с това възниква въпросът какви са същинските проблеми с финансовите инструменти. Бих искала Сметната палата да ни даде информация за това, защо действащите правила не допринасят за справянето с проблема. Дали тези правила не са достатъчно добри или просто не се спазват в достатъчна степен. Има и още един принципен проблем с финансовите инструменти. Европейският съюз до предоставя около 50-75% от финансирането на даден проект. Останалата част се финансира от проектни облигации. Все повече се увеличава делът на Европейския съюз при финансирането на проекти. Би ни се искало да узнаем колко от тези проекти с смесено финансиране всъщност се превръщат в проекти финансирани от Европейския съюз. За първи път предстои да даде освобождаване от отговорност новоизбраният парламент. Госпожа комисаря за първи път ще отговаря за тази процедура. Надявам се, че като докладчик ще мога да съдействам на новоизбраните колеги при процедурата за освобождаване от отговорност. Помня, кога аз самата за първ път участвах в процедура по освобождаване от отговорност, тогава за първи път нямаше изменения по проекто доклада, внесен от докладчика. Не се притеснявайте сега, не очаквам да не внесете изменения. Радвам се, че разпределихме работата по доклада за освобождаване от отговорност. Господин Вон отговаря за регионалното развитие, господин Ника отговаря за научно-изследователската дейност, за развитието отговаря колегата Шолтеш. Аз отговарям за селско-стопанската политика. Трябва да се възползваме от шансовете, които ни се предоставят. Такъв шанс са препоръките на Европейската сметна палата – и във връзка с това искам да попитам какви са шансовете ни по отношение на финансовия регламент. Специалните доклади на Сметната палата ни дават възможност да получим бърза информация. Не би ли трябвало във връзка с тези доклади да премахнем изцяло състезателната процедура, така че да можем бързо да обменяме информация с комисията? състезателната процедура отнема много време. Не би ли трябвало тя да бъде заменена от друга, по-кратка процедура? Още веднъж ви благодаря сърдечно от името на Комисията по бюджетен контрол. Още веднъж добре дошла на комисар Георгиева. Сега и давам думата, за да ни изложи становището на комисията. Благодаря ви, добре дошла. Имате думата. Much, uh, uh, Благодаря, госпожо председател и госпожо докладчик. Господин председателю Калдейра, почитаеми членове на тази комисия и на Сметната палата. За пръв път представлявам комисията като член, който отговаря за производството за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. И като начало искам да кажа, че напълно осъзнавам предстоящата предизвикателна, трудна задача и се отнасяме извънредно сериозно към нея. Както неодавна председателят на комисията Юнкер каза в речта си пред парламента, доверието към Европа е поизгубено сред нейните граждани. И ние имаме неотложна задача да си върнем това доверие. За нас в комисията това е основно задължение, първостепенен приоритет. И редът за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета, който позволява на парламента да извърши преценка и да изрази становище за финансовото управление, което извършва комисията, е от огромно значение в този контекст. Докладът, представен днес, господин Калдейра, цялата вечер с нощи го четох, наистина е свързан с 2013 година, последната година от предишната финансова рамка. Защо има значение това, че става дума за последната година от предишната финансова година? Защото имаме рекорден размер на плащанията 148 милиарда евро. Това създава специфични предизвикателства при изпълнението на финансовото управление и контрола. Ние сме благодарни за огромната задача, която Сметната палата още веднъж е изпълнила и специално ви благодарим, господин Калдейра. Приветстваме констатациите и препоръките в този доклад, с изключение на много ограничен брой сред тях. Споделяме принципно препоръките и ги възприемаме като конструктивен принос за по-нататъчното подобрение на дейността на комисията в изпълнение на общата ни цел – по-добро финансово управление. Въпреки, че тази година най-вероятният коефициент на грешките при плащанията е все още над прага за същественост от 2% и аз приветствам казаното от председателя. С удоволствие констатирам, че заключенията на Сметната палата показват, че тенденцията от последните години за нарастване на този коефициент е преустановена от 7% на 4-8% на малко над два тази година сме стигнали. Все пак е, това има връзка и с изключително големия обем на плащания, които трябваше да бъдат управлявани. Смятам, е, вижда се, че усилията на комисията, полагани в продължение на години, са започнали да дават резултати. Ние трябва да бъдем упорити. С удоволствие констатирам, че както и в миналото, палатата е заключила, че сметките е, са лишени от съществени неверни данни и че коефициентът за грешките за приходите и административните разходи са далеч под прага от 2%. Като в тази връзка е дадено положително становище. Отбелязвам, че палафата, палатата е констатирала конкретни проблеми във връзка с законосъобразността и редовността на сделките, финансирани от бюджета в сферата на смесеното споделено управление, особено в областта на кохезионната политика и замеделието. Споделям виждането на председателя, че трябва да продължим да работим по линия на отговорността на държавите членки във всички сфери. Сложността на правилата, особено при обществените поръчки, държавните помощи, е, условията за плащане, са свързани с особен риск и трябва да се подобри контролът на първо ниво. Трябва да работим с държавите членки за обучение и за стимули за корекции в момента на проверките във връзка с управлението, както и е, тъй като националните органи често имат тази информация на свое разположение. И така, какво може да направи и какво прави комисията конкретно за спад на коефициента на грешките в държавите членки? Комисията има редица инструменти за тази цел от превенция до корекция, включително мерки за изграждане на капацитет. Ако въпреки това е, грешки бъдат констатирани, комисията има задължение и тя го изпълнява да защитава бюджета на Европейския съюз чрез прилагане на така наречените корективни мерки. Искам да дам някои примери. Комисията прилага строга политика на прекъсване и суспендиране на плащанията. Щом има наличие на големи слабости в управлението и в контролната система, комисията спира плащанията. Те могат да бъдат възобновени само след наличието на достатъчно доказателства, че проблемите се отстраняват че се коригират вече извършените разходи и се внасят подобрения в системата. Това често изисква анкетни мисии, одити от страна на комисията или от страна на отговорните национални одитни органи. В земеделието комисията системно събира от държавите членки недължимо извършените плащания, установени в резултат на одитите. Това значително намалява през последните 5 години с около 2% риска за бюджета на Европейския съюз и само по този начин ние можем да преодолеем нередовностите. Прилагане на нашата стратегия за одит на основата на риска, ние извършваме специфични системни и тематични одити. Това е а, част от причините за а, подобрението на положението. Така се проверява управлението, проверяват се контролните системи и се улавят рано грешките. Благодарение на целенасочените одитни усилия, проверките от страна на Сметната палата и съдействието на държавите членки, комисията съумя заедно с държавите членки да установи основните предимства и недостатъци на националните управленски и контролни системи и да предприеме мерки за коригиране, там където са необходими. Бележка 6 към годишните счетоводни отчети, неодавна обнародваното известие за защита на бюджета на Европейския съюз съдържат списък на тези мерки, както и е, описват отражението им в финансово отношение за програмите за изразходване на средства. Това известие показва, че превентивните и корективните е, мерки гарантират, защото извършването на разходите в нарушение на правилата да не бъде финансирано от Европейския съюз. В този контекст искам да кажа, че част от грешките се установяват след извършване на плащанията. Годишният коефициент на грешките, установен от Сметната палата, трябва да се разглежда в общия многогодишен контекст на многогодишната финансова рамка. И аз мятам, че по-нататък трябва точно това да се обсъжда с палатата. Как да се е, извършват годишните отчети е, на фона на многогодишната програма на голямата част от нашите програми. През 2000 2013 година комисията е извършила корекции или събиране на средства в размер на 3,4 милиарда евро. Това са 2,3% от всички плащания през тази година. През последните 5 години средно корекциите са възлизали на 2,9 милиарда евро годишно или 2,2% на 100 от всички плащания. Тези цифри показват, че най-вероятно всички нарушения и нередовности ще бъдат коригирани предидните години и че чрез мерките голяма част от грешките се изправят. За програмния период през 2014-2020 година новите правила показват комисията да упражнява допълнителен надзор за по законосъобразно извършване на разходите. И аз бих искала да благодаря на Европейския парламент и на палатата за това, че ни помагат да усъвършенстваме дейността си. Първо, ние извършваме упростяване. Както отбелязва палатата в годишния си доклад, нашите нови методи в по-висока степен изключват грешките. Това трябва да се стимулира по възможност. Второ, хармонизират се правилата за различните фондове. Например, има нови правила, които са хармонизирани във връзка с прекъсването и суспендирането на плащанията в е, земеделието, които съответстват на най-добрата практика в кохезионната политика. За кохезионната е, политика междинните плащания подлежат на 10% задържане до одобряване на отчетите. Второ, т.е. на следващо място, тежките нередовности или недостатъци в контролните системи, установени от комисията или от палатата, е, ще водят до нови нетни финансови корекции за всички политически сфери, подлежащи на съвместно управление. Е, на пето място, е, Декларациите за управлението и на доброволна основа националните декларации на политическо ниво са важен инструмент. В идните дни ние ще публикуваме препоръките от Междуинституционната работна група за националните декларации. Е, това е много сериозен начин да привлечем държавите членки към усъвършенстването на контролните системи. Съчетаването на нетните финансови корекции с прекъсване и суспендиране на плащанията значително допринася за подобряване на управленските и контролни системи в държавите членки. Комисията ще използва тези инструменти при всяка необходимост. Казвайки това, смятам, че декларациите за уверение от страна на съда и констатациите за коефициента на грешките в бъдеще трябва да бъдат поставени в перспектива и разглеждани на фона на други важни предизвикателства и ограничения на съвместното управление. Независимо дали говорим за кохезия или за земеделие, амбициозните цели не се постигат лесно. Въпреки нашите усилия за упростяване, все още управлението и контролът са скъпи. Нашият силен капацитет, значителен капацитет за корекции в многогодишен план – е накарал държавите членки да инвестират значително в тези системи. Например, земеделието, разходът за контрол възлиза на около 4 милиарда евро годишно. Ние признаваме, че трябва да постигнем по-висока ефективност, но без да добавяме допълнителни разходи и нови слоеве бюрокрация. Трябва упростяването да бъде съчетано с по-ефективен контрол. В общата си резолюция за освобождаване от отговорност за 2012 година Европейският парламент открои голям брой задължителни ангажименти от юридически, одитен, институционен, счетоводен и финансов характер – вие сте били уведомени от бившия председател Барозо и от бившия ми колега господин Шемета, както и чрез съобщението за последващите действия след препоръките от, за за освобождаването от отговорността за 2012 година. Какви са мерките, е, които предприема комисията и с какво се ангажира? Аз изцяло заставам на страната на този ангажимент. Ние ще ви даваме информация до къде сме стигнали и колко още път ни остава да извървим. Както казах, финансова година 2013 е, бе белязана от много висока степен на изпълнение на бюджета. Е, стойността на активите, притежавани от Европейския съюз, е стабилна. Тя е около 155 милиарда евро и е, Щедоводните служби на комисията са на ваше разположение за допълнителна информация по този въпрос. И нека най-сетне се спра на един много важен е, въпрос, третиран е, в доклада на палатата – а именно необходимостта да интензифицираме усилията си в управлението на постигането на резултатите. Вашата комисия има много категорична позиция и неведнъж я е заявявал. Е, комисията работи за е, постигането на нова е, култура на постигане на резултатите и целите, като увеличава ефективността и ефикасността във всички политически сфери. Ако искаме максимално да оползотворим жертвите на нашите данакоплаци и да си върнем доверието на своите съграждани, това е от основно значение. Нека ви кажа какво искаме да направим в тази връзка – новата култура, за която говоря. Първо, многогодишната финансова рамка за 2014 и 2020 година и с свързаните финансови правила ще откриете е, солидна база за по-добро извършване на разходите. Е, доброто финансово управление и защитата на европейския бюджет са приоритет на нашата комисия. И в е, всяко писмо, от председателя Юнкер е, до новите комисари тази задача заема централно място. Е, новото поколение програми вече акцентира върху резултатите и допълнителната полза, които нашите програми носят на е, европейските граждани. Едно от основните неща в това отношение е вторичното законодателство – изпълнение на многогодишната финансова рамка. Тя е по-висока степен ориентирана към резултатите и има а, три основни елемента. Има набор от основни цели, свързани с целите е, от Европа 2020, както и резерв за постигане на резултатите в размер на 6% от средствата за кохезионна политика. Който работи по-добре, ще бъде възнаграден. Има, на второ място има показатели за отчитане на напредъка при постигане на целите, е, като е, се извършва отчитане спрямо предварително заложени цели и жалони и има много сериозни условия за контрол и оценка на данните, необходими за преценка дали програмите носят някаква полза, дали от разходите има обща полза за обществото. Сега, ние бихме желали по-добре е, да е, постигаме е, резултатите. И това смятам ще бъде е, в центъра на работата на новата комисия. Особено предварителното задаване на целите в управленските планове на службите на комисията и последващото отчитане на резултатите в, рез... в докладите за годишна дейност са краягълни камъни на анализа на нашите резултати и така трябва да бъде и за доклада свързан с оценката съгласно член 318 от договора. Второ, аз изцяло подкрепям препоръката на вашата комисия за създаване на междуинституционна работна група във връзка с резултатите. Това бе нещо подкрепено от Европейския парламент и аз възнамерявам да започна необходимия диалог с заинтересованите за изготвяне на заданието. Незабавно. Вече работим по тази задача. Трето, бихме желали да бъдем много предпазливи при внимателното изграждане на ефективни системи за измерване, защото управлението на резултатите ще даде резултат само ако знаем какво е съществено. Когато а, мерим резултатите, лесно е да започнем да мерим онова, което се подава лесно на измерване, но не е най-съществено. За това трябва да работим много внимателно, за да избегнем този риск. Знаем, че е, е необходимо време от поставянето на целите до тяхното постигане. Е, този период е, ще бъде е, от основно значение в дискусиите ни с Сметната палата, защото е лесно да се отчитат резултати година след година, обаче реалното отражение на извършените разходи се вижда едва години по-късно. Е, как да се преодолее това разминаване във времето ще бъде централна задача на комисията. Управлението, наблюдението, оценката и отчитането по доклада съгласно член 318 задават условията за работа при сегашната многогодишна финансова рамка. Резултатът, който преследваме, ще започне да се вижда едва през 2016 и 2017 година и ще стане напълно видим едва след 2020 година. Нека обобщя. Много работа ни очаква. Е, трябва да се борим с високия коефициент на грешките и имаме много работа по изграждането на нова култура е, за работа, ориентирана към резултатите и за отчитане на реалното отражение. Ние няма да пожертваме едното за сметка на другото. Искам да ви обещая, че ще се явявам е, пред тази комисия всеки път, когато вие, госпожо Гресле, решите да ме поканите. Днес, е, за съжаление, е, вашето заседание съвпада с първото заседание на новата комисия и съм длъжна да се извиня, че нямам възможност да остана до края. Има една точка в дневния ред, за която трябва да се върна. Това обаче е, съвсем не е показателно за моето желание да се явявам и да отговарям на въпросите на вашата комисия. Благодаря, госпожо комисар. В Германия имаме една поговорка, която гласи, че новите метли метат добре. Да се надяваме, че това ще въжи и за бъдещата ни съвместна работа. Високо оценяваме ангажимента, който поехте спрямо нас. Ще ви го припомняме в бъдеще. Редица колеги са се записали за изказване. Първи е председателят на Комисията по бюджети, господин Артуи. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя радо, радостта си да бъда в тази комисия. Смятам, че има тясна връзка на доверие между бюджетната комисия и комисията за бюджетен контрол. Искам и аз да се присъединя към похвалите за Европейската сметна палата, която ни предоставя ценна информация, която трябва да вземем под внимание. Работата ни на депутати е свързана и с контрола на доброто разходване на обществените средства. И в това отношение искам да изразя своята солидарност с привилегироването на оценките на обществените разходи, защото трябва да сме сигурни, че тези обществени средства се разходват, разходват по назначение и е, отговарят на целите. И в това отношение искам да благодаря и да ви кажа, господин председател, и на колегите ви от Сметната палата, че е, европейските кредити, независимо дали са от социалния фонд, от, фондове, от кохезионните фондове или други, в някои случаи не задвижват а, е, публични разходи, защото когато става въпрос за субсидиите, трябва да се разходват. Бях много заинтересовани от а, е, съобщението за а, консолидираните отчети обърна специално внимание на баланса на финансовото положение. И всъщност има един нетен негатив от 46 милиарда. Смятам, че това е дългът, който отговаря на придобитите от сътрудниците права и бивши членове на парламента за, като пенсии. Европейският съюз обаче има отрицателно салдо от около 46 милиарда. Бях заинтересован и от финансовите е, задължения, ангажименти за отпускане на заеми и се попитах дали в е, всички тези задължения по баланса се считат и неизплатените задължения. Вие, господин председател на Сметната палата, подчертахте, че има все по-нарастващо разминаване между поетите задължения и, и плащанията. От 2010 година насам редица фактури постъпват в комисията и не се изплащат веднага, защото не, необходимите кредити не са на лице или съответните средства от фондовете не могат да бъдат мобилизирани. Искам да попитам, господин председател, дали Сметната палата специално е разгледала неплатените задължения от около 5 милиарда в края на 2010, 11 в края на 2011, 16 края на 2012 и 23 милиарда в края на 2013 година и може би почти 30 милиарда сега в края на 2014 година. И малко преди помирителната среща по бюджета за 2015 година и промените, корекциите в бюджета за 2014, смятам, че това нарастване на неплатените задължения ще натежи много в особено парламента като част от бюджетния орган. Много ще се радвам, господин председател, да, да хвърлите допълнителна светлина върху тези неизплатени задължения и да, да, да, да видите какъв е реалният размер който варира от, в различните страни. Иска ми се парламента да се присъедини към всички тези коментари на Сметната палата. Думата има от името на НП господин Саварма. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам сърдечно да благодаря на председателя на палатата, господин Калдейра, и на комисаря Георгиева. Надявам се изказването ми да бъде кратко. Ще се спра на най-важното и най-същественото. Започвам с бележките на господин Калдейра. Аз наистина приветствам всичко. Няма да навлизам в подробности, тъй като повечето от тези неща сме ги чували през годините. Бих откроил две основни сред тях. Едното е констатацията, че ако комисията и държавите членки желаят да намалят значително коефициента на грешките, те трябва да дават по-добра информация за грешките и за мерките, които се предприемат. За мен това означава специфични препоръки за отделните страни. Управленските системи на национално и европейско ниво са създадени преди всичко с оглед на използване на личните финансови средства и за спазване на правилата, обаче не се мисли много за това какво правим с парите. И така стигам до това, което искам да кажа на вас, госпожо Георгиева. Прекрасно е, че е, поставяте най-важните приоритети е, на челно място. Е, реформи, упростяване и подобрение на измерването на резултатите. Да следим това, което има значение. Но и пак на вас ще кажа, господи, госпожо пред... комисар, когато казвате, че комисията е съумяла заедно с държавите членки да идентифицира основните предимства и недостатъци на националните управленски и контролни системи, да установи основните източници на грешките и да поиска от държавите членки да предприемат необходимите мерки за противодействие, трябва да кажа, е, така както казах и за господин Калдейра и неговия доклад, е, все още не сме постигнали целта. Според мен най-важната работа, която е наша задача, наша на всички в тази зала, е да установим а, проблемите. Аз а, това го казах и по време на въпросите си към вас, по време на изслушването. Не трябва да се вторачваме в това, да посочваме виновниците. Нека забравим за посочването на виновниците, нека не говорим за тях, а да гледаме къде се коренят проблемите. Така че по-качествено да измерваме резултатите, които постигаме. Става дума за кръг. Почти всички брънки на тази верига са на лице, но една-две важни брънки все още липсват. Както госпожа Гресле е, пита, имаме ли законодателството, което ни е необходимо? Необходимо ли е да приемаме нещо ново в законодателната сфера или законодателството вече е съществува, но просто не го използваме ефикасно? Не искам да се придържаме към буквата. Струва ми се, че имаме повече от необходимите актове и законодателство, но проблемът е, че не е, вземаме правилния инструмент от нашата котия. Когато е, строите къща, знаете в, в кой момент е, да вземете теслата, в кой момент да вземете чука. Не искам да губя времето ви. Искам само да обърна вниманието ви на прегледа а, на разходите в областта на кохезията и земеделието през 2007-2013 година. За това говоря. Това е изключително важен обзор, много интересен обзор. Може би е, от тук ще проистъкат първите решителни стъпки, които трябва да направим. Вижте този документ, вижте неговото приложение 2. Там най-сетне има информация за всичките 28 държави членки, но все още това е само първа стъпка, казвам. Защото като погледнете таблицата, веднага разбирате, че все още с такава таблица не можем да построим къщата. Е, не можем е, е, да използваме всички инструменти, които са ни необходими. Точно както при строителството стои нашата работа. Трябва да знаем къде да строим, как да мерим, с какво да мерим, какви инструменти да използваме, за да оползотворим средствата на дънакоплаците. Знае, госпожо комисар, че това е наша обща цел. Аз истински очаквам работата ни през следващите пет години. Яла благодаря госпожа Яла Сендер за групата на социалистите и демократите. Благодаря госпожо председател. Благодаря и на господин Калдейра и на госпожа Георгиева за участието в това заседание и този обмен на мнение. Искам да се извиня. верно е, че бях малко объркана по отношение на документите. не разбрах кой документ какъв е. Имаше документ А, документ Б. и Така че малко се объркахме между копчините. Но когато има документи А и Б, е хубаво да видим и А и Б. Всъщност, за да имаме едно общо виждане всъщност периода, предишния програмен, програм период беше анализиран по-скоро от 9 до 13 година. Това съм и искала съм да има проследяване на периодите, това съм, за това съм настоявала и по, по предишния период. Така или иначе вече имаме един, на достатъчно елементи, които могат да ни позволят да проследим бъдещ, еволюцията на бюджета на Европейския съюз, разходите, задълженията за участие, да видим каква е динамиката на развитие в, проследявайки тази динамика в рамките на 7 е, годишния период на финансовата рамка. През 2013 година, която, с която се занимаваме, е, тъй като е последна година, бюджета е по-натоварен, има повече плащания. Е, искам сега да се спра на някои данни, които са залегнали в доклада на Сметната палата. Ние виждаме два а, обезпокояващи е, факта. Е, всъщност е, посочени са разходите, но никъде не се говори за приходите. Мисля, че е крайно време да се заинтересуваме от приходите, защото ако правим само, ако наблягаме на а, разходите, а, това може да доведе до скандал. Когато една държава членка не изпълнява своите задължения да внася в Европейския съюз, съгласно брутния си вътрешен продукт, трябва да кажа, че някои отказват да изпълняват това си задължение. И мисля, че ние трябва да проследяваме дали тези приходи се събират. Трябва да ви кажа, че има държави членки, които дори не са хармонизирали формулата, по която се изчислява вноската им. И не допринасят за попълването на бюджета на Европейския съюз. Трябва и това да се следи. За първи път в историята на Европейския съюз имаме бюджетна процедура за 7 години, без да знаем как точно ще се справяме с разходите. Госпожо Георгиева, може да разчитате на нас, както каза председателя на бюджетната комисия, имахме чувството, че имаме гаранции, по отношение на този бюджет, знаеше се какво ще разходваме. Ние спазвахме нашите ангажименти, но за първи път няма да можем да се справим с това. Това са двата най-обезпокояващи факта. Сега да се спрем на конкретни цифри и тенденции. Права е нашата председателка. Продължаваме да имаме 4,7% грешка. Не можем да се задоволим трябва да подобрим ситуацията. През 2013 година са похарчени 290 евро на европейски гражданин. Мисля, че проблема обаче 4,7% грешка е 13, е, е, нещо евро, 13,83 на гражданин. Трябва да знаем за какво става въпрос. И какви усилия се изискват да се поправи това. Що се отнася до тенденциите, трябва да признаем, че е, общата тенденция е към спад на грешките, освен в, в кохезионната политика и селското стопанство. Но е, имаше една област, която не беше спомената. Е, научно-следователската дейност. Там има повишение от 0,7%. Е, тук имаме една обезпокоителна тенденция към увеличаване. Цифрите са високи, всички е, операции и транзакции са прозрачни, но има грешки. Е, в оригиналната политика, е, селско стопанство 45 милиарда тенденция към спад. Но, както ви казах, научно-изследователската повишение, по отношение на външните, външната дейност, значителен спад на грешките. Една от областите, където сте се постарали да проучите нещата. Това може само да ни радва. Но и мисля, че трябва да съобщаваме на гражданите не само лошите, но и добрите новини. В период на кризи правим, полагаме огромни усилия. И да посочим, че имаме все пак и проблеми с събирането на бюджета. 49 милиарда несъбрани приходи. И да настояваме държавите членки да си спазват задължението. Тук има предвид включително и Испания и още някои други страни. Алде фракцион, данке. Господин Тойдер от името на групата на либералите. Извинете, колегата Чернецки. От името на ЕКАРЕ. Пани Пшвинчонца, бардо си чеше, че мога види... Благодаря, госпожо председател. Изключително удоволствие за мен е да видя тук вас както и председателя на Сметната палата и госпожа комисаря. Вие тримата сте един екип мечта, който смятам ще преодолее трудностите, пред които сме изправени. Защото състоянието на финансите на Европейския съюз е такова, че понякога средствата на Съюза се изразходват без оглед на правилата. Сякаш по-важно на моменти е за какво ги харчим, а не дали ги харчим законосъобразно. Това е общата ни трудност. И аз приветствам това заседание, както и категоричната воля за сътрудничество между Сметната палата и нашата комисия. Какво ли не сме виждали в миналото? Какво ли не сме преживели? Много рад... радостно за мен е да чуя декларациите за готовност за сътрудничество между комисията и Сметната палата. Ако не се лъжа, преди около 14 години Сметната палата – е, в крайна сметка предизвика решението на комисията Сантер да подаде оставка. А сегашната комисия, надяваме се, няма да подаде оставка. Отправяме към вас най-добри пожелания и ви стискаме палци. Сега, гледайки цифрите и а, две и половина кратното увеличение на коефициента на грешките. Това увеличение е обезпокоително. Обезпокоително е, че сме толкова надхвърлили прага на същественост. Въпреки мерките, въпреки напредък регистриран през 2013 в сравнение с 2012 година, това, което виждаме, тревожи. И като че ли е, Светлинката в края на тунела е доста далече от нас. 322 милиарда евро в края на миналата година. Това са оставащите ангажименти. Непогасени ангажименти. Много, много обезпокоителна цифра. А в бюджета за тази година поетите ангажименти за плащания отново са по-големи от плащанията. Какво да направим следователно, за да намалим разходите, които се извършват незаконосъобразно? Искам да се върна на нещо, което и председателят на Сметната палата спомена. Намираме се в ситуация, която ако Европейската комисия отговаря за финансовия контрол, коефициентът на грешките е по-нисък, отколкото в случаите, когато за управлението носят съвместна отговорност комисията и държавите членки. В тези случаи коефициентът на грешките е 5,2%. Следователно, има всички основания да